има някакви лични проблеми, ще се погрижим за него. Уважаеми колеги, Комисията по околна среда в Европейския парламент вчера прие доклада, свързан с Парижкото споразумение. И с това И с това официалните предпоставки са изпълнени и, пленар... и в пленарна зала днес можем да гласуваме доклада, който ще бъде представен господин Лавия. Става въпрос за едно историческо гласуване, защото с приемането на този доклад правим следваща политическа стъпка към ратифицирането на Парижкото споразумение. С гласуването тук ще, ще стане възможно споразумението да премине през всички пречки и да може да влезе в сила. Една година след неговото приемане през декември 2015 година ам, ни ставаме свидетели на един много добър резултат и Всъщност и това е една подготовка за следващото заседание в Маракеш. С а, това споразумение показваме и нашата политическа воля. От влизането на ам, протокол от Киото в сила изминаха 8 години. А сега говорим за 9, седми, 9 месеца след Парижко, Парижката конференция. Уважаеми колеги, радвам се, че се съгласихте да проведем това гласуване по церемониален начин, като поканим и господин Банки Мун тук сред нас. Той е един от архитектите на това историческо споразумение и той заслужава нашето уважение. Приветстваме ви с добре дошли тук сред нас. Благодарим и на Френската република днес. Тя беше домакин на тази конференция и положи много усилия за придвижването на споразумението. Много се радвам, че председателя на КОП-21 е тук сред нас, госпожо министър Роял. Добре дошли тук сред нас и ви благодарим на вас и на вашето правителство за големите усилия, които положихте. Генералният секретар на ОНЕ Бан Ки Мун ще вземе думата и след това ще чуем председателите на политическите групи и след това ще преминем към гласуването. Господин генерален секретар, имате думата. Ваше превъзходителство, господин Мартин Шуц, председател на Европейския парламент. Ваше превъзходителство, господин Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия. Ваше превъзходителство, господин Иван Кочак, председател на съвета, държавен секретар по европейски въпроси. Ваше превъзходителство, госпожо Сеголен Роял, господин Марио Шефчович, заместник-председател отговаря за Енергийния съюз, господин Мигел Каньете, комисар за дейности в областта на климата, господин Джовани Лавия, председател на Комисията по околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните, госпожи и господа депутати, ваши превъзходителства, госпожи и господа министри, дами и господа. За мен е огромна чест като генерален секретар на Организацията на Обединените нации да говоря още един път пред уважаваните членове на Европейския парламент. Благодаря ви за тази привилегия. Нямах планове да идвам в Страсбург, но промених плановете си да говоря пред вас по покана на председателя Мартин Шулц по значението на ратифицирането от страна на Европа на Парижското споразумение за измененията в климата. Оценявам вашето лидерство и ангажимент. Европейския съюз има дълга и горда традиция в лидерството на борбата срещу климатичните изменения, водещото предизвикателство в нашето време. Вашите страни демонстрираха, че не само отчитате сериозността на тази заплаха, но и че сте готови да използвате възможностите за създаване на конкурентно способни, устойчиви економики и стабилни общества. В, от лидерската роля в конвенциите подкрепата на механизмите за финансиране, до усилията ви за разработване на чиста енергия, членовете на Европейския съюз демонстрираха своята решителност. Днес имат още една възможност да проявите глобално лидерство. Призовавам ви да надградите върху гордото си наследство и да преминете към възратификация на Парижкото споразумение. По този начин Европейския съюз и държавите членки ще могат да депозират ратификационните инструменти в централата на ООН в Нью Йорк. Това би било огромно, е, огромен принос. То би било и особено впечатляващо, имайки предвид е един от най-сложните обсъхватни въпроси на времето, в което живеем. През последните седмици сме свидетели на огромно желание от всички части на света Парижкото споразумение да влезе в сила. 31 страни присъединиха към споразумението на проява на високо равнище през септември. В началото на септември двата най-големи емитента САЩ и Китай дадаха своята политическа подкрепа на Париж и се присъединиха към Парижкото споразумение. Приветствам всички тези правителства за тяхното лидерство и тяхната тяхното дългосрочно виждане. Към днешна дата 62 страни са се присъединили към Парижкото споразумение. Ваши превъзходителства, госпожи и господа депутати, дами и господа, аз отчитам и уважавам уникалния процес на взимане на решение в Европейския съюз. Приветствам и решението на министрите на околната среда в Европейския съюз от септември месец да се ускорят действията. По този начин отделните страни ще могат да депозират ратификационните инструменти в Нью Йорк. Призовавам ви да се премине към тази ускорена процедура. Предстои да преминем прага от 55%. Сега имаме възможността да направим история и да осигурим по-добро бъдеще за света. Не мога да си представя по-добър начин за гарантиране на наследство в Париж от това споразумението да влезе в сила максимално бързо с подкрепата на най-мощните економики в света и на най-уязвимите страни. Бързото влизане в сила ще покаже ангажимента на Европа към международното сътрудничество, което е в сърцевината на идентичността на Европа. Това ще бъде стимул за преминаване към ниско въглеродни устойчиви економики и трябва да запазим увеличаване, трябва да запазим глобалното увеличаване на температурата до под 2 градуса. По този начин ще помогнем и на най-уязвимите общности в името на човечеството. И в името на бъдещите поколения ви, приве, ви призовавам да подкрепите бързо подписване на споразумението. Господин председател, госпожи и господа депутати, ваши превъзходителства, Нека в този сложен момент да предприемем този исторически акт в момент на разделения и множество предизвикателства, нека да покажем, че сме обединени по този изключително важен въпрос. Това е нашият шанс да тръгнем по пътя на устойчиво и по-справедливо общество, което е в интерес на всички. Нека да използваме тази възможност и да останем, останем верни на целите и ценностите на нашата организация. Ваши превъзходителства, господин председател, госпожи и господа депутати госпожи и господа министри. Както може би знаете, моят мандат като генерален секретар приключва тази година, когато ще престана да бъда генерален секретар. За мен беше огромна чест да служа на тази безценна организация и да работя в тясно взаимодействие с Европейския съюз и Европейския парламент. Използвам тази възможност да изразя огромната си благодарност за огромната помощ, която оказахте на мен и на Обединените нации през последните 10 години. Искрено се надявам, че Европейският съюз ще продължи да играе водеща роля в подкрепа на благородните цели на ОНЕ за права на човека, устойчиво развитие и траен мир в света. Благодаря ви за лидерството, благодаря ви за ангажимента. Нека да вървим заедно, рамо до рамо в градежа на по-добър свят. Благодаря ви за лидерството. Благодаря. Председателят, благодаря господин генерален секретар, госпожи и господа. Пристъпваме към гласуване. Преди това, нека разясня как ще протече процедурата. Първо ще дам думата на председателите на политическите групи. Те ще излязат с изявления от името на отделните политически групи. След това ще дам думата на председателя на комисията, както и на настоящия председател на съвета. В края на този кръг от изказвания, както вече упоменах, Съгласно правилника за дейността ни ще дам думата на докладчика и председателя на ресорната комисия, господин Джовани Лавия. Това ще бъде последвано от поименно гласуване. В случай на положителен вод, Европейският парламент ще приключи процедурата по даване на съгласие за ратифицирането. Ще подпишам така нареченото писмо за предаване тук в пленарната зала. То ще бъде изпратено на председателя на съвета. Копия от него ще бъдат изпратени на генералния секретар на ООН, на госпожа министър Роял и на председателя на комисията. Възоснова на тези писма ще бъде създадена и предпоставка за депозирането на инструмента за ратифициране в Нью Йорк. Така ще бъде постигната долната граница от 55%. Тя дори ще бъде надхвърлена. С днешния вод ще създадем официалните предпоставки за влизането в сила на Парижкото споразумение. След гласуването ще помоля председателите на съвета, на комисията, господин генералния секретар, госпожа Роял и господин Лавия да се присъединят към мен за подписването. От името на Европейската народна партия председателят, групата на Европейската народна партия председателят господин Вебер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин генерален секретар, нека първо ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент. Ние от своя страна искаме да ви благодарим за усилията, които полагахте в рамките на партньорството с Европейския съюз през изминалите 10 години. Скъпи колеги, Измененията в климата са сред основните приоритети на нашето поколение политици. Затова днешният ден е исторически ден. Европейците могат да се гордеят с това, че нашият континент игра водеща роля при решаването на този проблем. Без действията на Европейския съюз нямаше да бъде възможно подписването на това споразумение. За целта бе много важно всички да сме единни да участваме в решаването на проблеми в световен мащаб. Показахме на какво сме способни ние, европейците. Ние, европейците, след подписването на споразумението, трябва да работим за изпълнението на поетите по него ангажименти. От името на нашата политическа група трябва да заявя, че според нас световните проблеми се нуждаят от решения в световен мащаб. Сега, в момента на надигащ се е по света популизъм, можем да покажем, че <clears throat> заедно можем да решим проблемите. Проблеми в световен мащаб, които засягат много хора. Днес имаме повод за оптимизъм, тъй като показахме, че заедно можем да решаваме проблеми. Днес е един добър ден. Благодаря. От името на групата на социал-демократите, председателят и е господин Пител. Господин председател, госпожо Роял, господин Банкимун, благодаря ви за ангажимента през последните 10 години и за вашето посещение. Европа днес най-сетне е унази Европа, която искаме. Не е Европа, която е вгледана в себе си и е затворена в себе си, а Европа е отворена към света и е вярна на основната, на най-важната си мисия, а именно да се грижи за хората и земята. Европа трябва да бъде в, в служба на един по-добър проект, а не в услуга на правни лабиринти. Ние искаме да отидем още по-далеч. Нека превърнем онова, което е на хартия, в, да го превърнем в живот. Земята, нашата планета, всъщност е източник на целия живот. земята не ни принадлежи. Ние сме тези, които и принадлежим. И наш дълг е да я запазим и да я предадем на бъдещите поколения. Благодаря. От името на ЕКР, господин Месършмит. Благодаря, господин председателю. Не е ясно дали е, споразумението от миналия петък ще доведе до някакъв напредък по Парижкото споразумение. Европейския парламент трябва да даде своето пълно съгласие, така е предвидено в договорите. В края на КОП-21 става въпрос, че трябва 187 страни да приемат планираните национално определени приноси. Ратификацията сега ще даде възможност на Европейския съюз съвместно с САЩ и Китай да се обединят и да подадат, да депозират инструментите за ратификацията. Споразумението трябва да стане обвързващо до края на годината. Споразумението е важно за всички заинтересовани страни, бизнеса, гранското общество, всички политици и така нататък. Правят се усилия на глобално ниво и 189 национални плана вече са представени. Сега сме в началото на ратификацията на споразумението и нашите правителства ще направят всичко възможно, за да изпълнят обещанията, които са направени във връзка с споразумението от Париж. От името на Обединената левица госпожа Цимер. Е, е, да, разбира се. Господин Ферховщад, от името на либералите господин Ферховщад и след това от Обединената е, левица ще вземе думата госпожа Цимер. Uh, благодаря, господин председател, господин генерален секретар. Нека първо ви благодаря за изминалите 10 години. Благодаря е, и на вас, госпожо министър, за това, че дойдохте тук. Надявам се, че сега сте запознати с системата. Поразумението от Париж, според мен, е с историческо значение. Смятам, че то е със същата историческа значимост, както и Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година. Подобно на тази декларация, Парижкото споразумение е доказателство за това, че многостранното сътрудничество има ефект, както и че управлението в световен мащаб на нашата планета не е просто мечта. Това споразумение показва, че ние можем да отведем света в правилната посока и че сме силни, когато работим заедно. Господин генерален секретар, продължаваме да сме свидетели на трагедията в Алепо умират цивилни, извършват се въздушни нападения върху болници, Цинична и жестока е решимостта на страните в този конфликт. Цинична е, като се има предвид след военната логика, на която почива Съветът за сигурност. Всеобщата декларация за правата на човека и Парижкото споразумение показва точно обратното, а именно, че световната общност може да поеме отговорност и че свет... многостранното сътрудничество е пътят напред за едните поколения. Благодаря, господин Верховщад. Извинете ме още веднъж. Моля за вашето снисхождение. От името на Обединената левица, председателката госпожа Цимер. Уважаеми господин председателю, в бъдеще съм готова да взема първа думата от името на политическата група. Нямам нищо против Уважаеми господин Банки Мун, от името на политическата ми група искам да ви приветствам с добре дошъл тук сред нас. За нас е голяма чест. Борбата срещу измененията в климата е една глобална битка и затова всички трябва да се обединим. Създадени са задължителни разпоредби за намаляване на емисиите от парникови газове. Трябва да кажем, че днешното решение е, представлява само началото защото Не можем да останем само на стартовата линия. Трябва да сменим начина по който потребяваме, живеем, произвеждаме. Капитализма не е в състояние да промени нещата. Трябва да говорим за това как световната общност може да поеме тази отговорност и как, как можем да дадем своя принос за това нашата околна среда, социалната ни среда и съвместното съжителство с животните да бъдат подобрени. Целите на Европейския съюз, които са заложени, свързани с намаляване на парниковите газове, не са достатъчни. 4 евро на тон, това не е достатъчно и търговията не е повлияна много. Искаме да подкрепим конкретни мерки и поемането на отговорност, така че да улесним живота на бъдещите поколения. Благодаря ви. От името на зелените, госпожа Хармс. Уважаеми господин генерален секретар, господин Бан Кимон, мисля, че и вие ежедневно сте потресен от случващото се в Сирия. Сигурна съм в това. Затова искам да приветствам вас и Организацията на Обединените нации за поне един постигнат успех. Може да се каже, че подписването на Парижкото споразумение, процесът на неговото ратифициране са успех. Това споразумение е от значение за действията в световен мащаб по отношение на климата. То е обаче от значение и за Организацията на Обединените нации, която ще ръководите до края на тази година. Пожелавам ви да постигнете нещо и по отношение на ужасите, на които сме свидетели в Сирия, в Алепо. От госпожа Роял, зелените в Европейския съюз очакват съветът не само да е в състояние да взема решения в рамките на процеса на ратифициране, но и да е в състояние да взема да предприема действия, при това амбициозни действия. Европейският съюз разполага всички необходими за прехода технологии. Можем да организираме по различен начин както транспорта, така и други отрасли в економиката си. Трябва обаче да направим качествен скок. Нека вече не се колебаем трябва на следващ етап, когато предстои да се действа, водещите фигури в Европейския съюз да проявят решимост. Онова, което предприемаме в економическия сектор, в промишлените държави на Европейския съюз ще е от значение за трети страни, не само днес, но и утре. Няма да говоря сега за въпроса за бежанците. Климатичното споразумение безспорно е огромно предизвикателство. Европейците през изминалите години пестиха амбициите си. Благодаря ви за вниманието. E господин Педичини, от името на Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. И ние сме удовлетворени от това, че Европейския съюз ратифицира Парижкото споразумение необходима и много важна стъпка. Съжаление, тя не е достатъчна. Това е само първата стъпка, която, ни, която трябва да ни кара да не отслабваме натискът. А, освен това, искам да ви напомня думите на Християна Фигуерес. Ако не извършим радикална промяна през следващите 5 години, ще имаме нетърпимо човешко страдание и трябва да имаме коража да се откажем от абсурдния модел, основан на неограниченият растеж. Коражът е да сменим думата растеж с думата на растеж. Преди няколко дни Синът ми на 9 години ми каза, татко, ако продължим непрекъснато да растем, може би ще трябва да си ударим главата в тавана. Ето, това е, е, това е което искам да ви кажа. Нека да погледнем светът с очите на едно дете, защото на децата ще оставим светът си. От името на ЕНФ. Европейския съюз няма нищо общо с това споразумение, не трябва да го ратифицира. Отново виждаме щастливи лица в тази зала поради така нареченото историческо събитие. Това го разбирам. Това е влиянието на Европейския съюз върху такива споразумения. Споразумения обаче от този род не е от полза за бедните държави и гражданите ще поемат освен това целият товар. Някои си потриват ръцете, защото ще благодетелстват от тези планове за климата. Но усърдно работещите гражданите ще плащат много скоро за повече за, своят, е, за електричеството, за автомобилите си и така така нататък. В момента Европейския съюз е с гордост ратифицира това споразумение и единствената светлина, която виждам аз, е, че държавите членки имат свободата да изпълнят това споразумение или да не го изпълнят. И поне това е нещо добро. Благодаря ви. Думата има независимият депутат господин Балцо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 Fordítást kérdezem. Van. Чувате ли превода? Yes, köszönöm. Моля, започнете отново. Уважаеми господин председател, уважаеми господин генерален секретар, днес в дневния ред е отбелязано тържествено заседание. Става дума обаче за един много важен въпрос по същество – Предстои Европейският съюз да ратифицира споразумението. То е ратифицирано вече от немалко държави членки, в това число и от Унгария. Ратифицирането му от страна на Европейския съюз е важна стъпка напред към влизането му в сила. Страните членки на Европейския съюз си поставиха амбициозни цели по отношение на климата, които и постигнаха. Направиха немалко. Ако обаче ще се съревноваваме по критерия най-амбициозни цели, нека допълня, че носим и отговорност за европейската економика и за европейските граждани. Предприемат се все по-радикални действия, но трябва да имаме предвид, че на Европа се падат едва 10% от емисиите. В случая става дума не за намаляване на емисиите, за изместване на източниците на емисии. Трябва да вземем предвид това, ако искаме европейската економика да запази конкурентоспособността си. Има още нещо много важно във връзка с това споразумение, именно задължителната му правна сила. Европейският съюз трябва да го приложи. Не е допустимо обаче Съединените Американски щати, които са сред един от най-големите замърсители, също да настояват за своите интереси. Всеки трябва да изиграе своята роля. От името на комисията председателят господин Юнкер. Господин председател, господин генерален секретар, Европа днес показа, че е способна на големи дела, когато успява да мобилизира своите усилия. Но споразумението от Париж не падна от небето трябваше най-добрите от нас да дадат своя принос и за това искам да отдам дължимото на президента на Френската република е, Франсуа Оланд на Лоран Фабиус е, и госпожа Роял. Е, не мога да не отбележа нейната решителност. Преди една година в тази зала аз казах, че Европейския съюз няма да подпише каквото и да било споразумение. Ние искаме правно обвързващо амбициозно споразумение. Това е факт днес. Следователно, ние имаме шанса да присъстваме на момент, който ще остане в историята. Искам да кажа на господин Деграф, че не за първи и не за последен път пропуснахте срещата си с историята. Само, че историята върви напред, тъй като става дума за една от най-великите каузи на човечеството, без да бъда твърде патетичен. Ние сме горди с това, че направихме това, което направихме. Господин Корчок от името на председателството на съвета, уважаеми господин председател, уважаеми господин генерален секретар, дами и господа. Ще започна като изреза нашата благодарност е, за работата на генералния секретар секретар на ОНЕ, както и усилията, той, които той положи, за да бъде постигнато това амбициозно парижко споразумение Благодарим ви за тези 10 години, които а, вие ръководихте Организацията на Обединените нации. Усилията, свързани с, изменение, с а, борбата с, измененията, с, с измененията в климата, е много важна. Ние даваме пример за доброто сътрудничество и към вас, госпожо министър, благодаря ви за вашите усилия и за усилията ви за бързото ратифициране на Парижкото споразумение. Това показва колко отговорен е Европейския съюз и каква е водещата роля в глобален мащаб на нашия е, съюз. Миналата година показахме, че е възможно да се обединим и да постигнем споразумение в Париж. Миналия петък имаше заседание на съвета и държавите членки изразиха своето съгласие за ратифицирането на Парижкото споразумение. Е, днес е, официално и съвета ще приеме ще приеме предложението за ратифициране на споразумението и след това можем вече да се заемем с е, неговото изпълнение с пълна сила. Благодаря ви. Благодаря, господин Корчок. Сега преминаваме към гласуването. Първо давам думата на докладчика и председателя на Комисията по околна среда, господин Джовани Лавия. Уважаеми господин генерален секретар на ООН, господа председатели, колеги, госпожи и господа. В качеството си на председател на Комисията по околна среда и на докладчик имам честа да ви призова да подкрепите колкото се може по-широко Парижкото споразумение. Преди 20 години протоколът от Киото бе блокиран в Сената на САЩ. От тогава насам Европейският съюз играе водеща роля в борбата срещу климатичните промени. Работихме усилено за постигането на успех по Парижкото споразумение ще трябва да гарантираме влизането му в сила. Ние тук в Дома на европейските граждани. Това споразумение е плод на усилията на Европейския парламент, на националните парламенти, на държавите членки на Съюза, на председателствата на съвета и на Европейската комисия. Искам да изтъкна работата на комисар Каниете, с когото постоянно поддържах връзка по време на работния процес. Днес показваме, че Европейският съюз е в състояние да изпълни поетите ангажименти можем и трябва да оставим на следващите поколения един по-стабилен, по-проспериращ свят, една по-чиста и здрава планета. Днес се доближихме до тази цел, днес показахме, че можем. Vielen Dank. Благодаря ви. Сега преминаваме към гласуването за препоръка за приемане на заключението на съвета, свързано с рамковото споразумение на ООН. с други думи, препоръка за ратифициране на Парижското Парижкото споразумение. по именно гласуване, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха?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 38 са гласували против и 31 са се въздържали. Установявам, че парламента одобрява Парижкото споразумение и то се счита за прието.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 Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за това, че в по-голямата си част одобрихте това споразумение. Много от колегите в парламента работиха за това бързо придвижване на гласуването. Искам да благодаря на господин Бан Кимон, генерален секретар на Организацията на ООН, не само за неговото присъствие днес тук, а и за неговите усилия през последните 10 години. Желаем му всичко най-добро и не само бъдещи плодотворни години за периода, и за периода, който му остава на този пост. Благодарим ви и за всичко, което направихте. Благодаря.